Европейският кодекс за телекомуникациите. Отдавна очаквахме този документ. Той новия кодекс включва четирите закона, които съставляваха телекомуникационната рамка, тези, които са тук по-отдавна си спомнят, че тези четири нормативни акта бяха прияти много отдавна. Междувременно обаче новите технологии отбелязаха голям напредък, промени се начина, в който се обществото си общува, навлезаха социалните мрежи. разполагаме с час и половина, за да обсъдиме тази тема. Всеки би могъл да вземе думата, но първо ще дам думата на координаторите. Така че след изказването на госпожа Бюри, което ще се впиша в рамките на 10 до 15 минути. Ще дам думата на присъстващите координатори. След това ще дам отново думата на госпожа Бюри да отговори на специфичните въпроси, които и бъдат зададени, а след това ще продължиме с обща дискусия. Става дума за една много сложна тема и Добър ден, добър ден на всички. За мен е голямо удоволствие и чест да ви представя това тази тема. За пръв път съм тук на ваше заседание, откакто съм назначена през януари. Радвам се, че мога да ви представя това, този дългоочакван преглед на рамката на телекомуникациите, което от огромно значение за финализиране на европейският цифров пазар. Всъщност целта беше да се консолидират нормативните актове в един кодекс, като по този начин се упрости е, прилагането на цялостното законодателство. Като този кодекс ще представлява а, е, законодателната рамка за близките години. Надявам се, че ще продължиме плодотворно сътрудничество с вашата комисия, тъй като тази тема е в центъра на вашето внимание. В средата на септември комисията предложи така нареченият пакет за свързване. Първо, искам да ви представя така наречените гигабайта цели. Няма да можем да постигнем един цялостно изграден цифров пазар без високочастотни връзки не само в градските зони, но и в селските райони. Това е предизвикателството, пред което сме изправени. Не можем да. Трябва да се възползваме от тази възможност, за да създадем необходимите условия за по-голяма кохезия. предпочитание всеки да може да има достъп и целият Европейски съюз да бъде свързан. Целта е да постигнем едно, една цяла свързаност в Европа, че, като по този начин изградиме така нареченото гигабайт общество. Тези наши нови цели са допълват всички други цели, които сме си поставили в изграждането на цифровия пазар. Какво ще означава това за всеки един гражданин в неговото ежедневие? Първо, всички основни социоекономически двигатели трябва да имат достъп до високоскоростна свързаност. Става, става дума за училищата, за бизнесите, за големите предприятия. Като по този начин допринесем за създаване на работни места. Как, какво наричаме ние гигабайта свързаността? Това означава че ще, ще всички дейности ще могат да се извършат в много бързо, като примерно времето за извършване на известни дейности ще се намали от 40 минути на 40 секунди. Така че това ще доведе до много по-различен начин на извършване на, бей, на, на различни дейности, било то в областта на здравопазването, търговските дейности и така нататък. необходимо е свързаността да бъде постоянна и целта е до 20 година да има възможност за свързване с системата 5G в поне един голям град в Европа. за да можем да осигурим необходимите условия за конкурентоспособност на нашата е, индустрия и на нашата економика. Необходимо е също така тази свързаност и тези, тези връзки да са достъпни не само в градските райони, но също така и в селските райони. Тоест, всеки да има един минимен достъп до връзки посредством мобифони, телевизори и така нататък. За това са необходими високочастотни мрежи и съответно за това беше необходимо да се е, преразгледат е, легналите в директивата правила с, с цел предоставяне на необходимото оборудване. Комисията се надява, че вие ще подкрепите целите, които ние сме си поставили, за да превърнем това, тези наши цели в действителност. В речта за състоянието на Съюза председателят Юнкер предложи така наречената инициатива Wi-Fi for You, което означава осигуряване на а, високочастотна интернет връзка на всички обществени места, всеки един гражданин да се възползва от възможността за свързаност и да разбере какво това може да допринесе за улеснение на неговия неговото ежедневие. Надяваме се чрез след като гражданите се убедат в възможностите, които им дава бързо, високоскоростното свързване, ще подкрепят нашата инициатива. За да можем Wi-Fi for You да бъде достъпен за всички до 2017 година, ще трябва да финансираме инвестиции за 120 милиона. Това не са огромни суми, но това е една, е, ще бъде един символичен жест към гражданството и целта е до 2020 година 6000 до 8000 а, общности да бъдат а, оборудвани с е, високочастотен е, интернет, което означава, че ще има възможност за около 50 е, милиона свързвания на ден. Така че наистина се надяваме, че вие ще подкрепите тази инициатива, която наистина е много важна за завършване на цифровия пазар. Второто, втората дейност, която предвиждаме е така наречения план за действие за 5G. При, приехме план за действие за разгръщане на системата 5G до 2020 година. Разбира се, като стъпиме на полуките и заключенията от използването на системата 4G до тогава. Смятаме, че основното е първо да има координиране на всички пътни карти, за да а, може да действаме координирано, да идентифицираме и разпределиме високочастотните ленти за 5G. Целта е да има достъп до 5G в, на обществените места, близо до големите центрове, пътищата, железопътните мрежи. Разбира се, необходимо е също така да работиме ръка за ръка с представителите на промишлеността, за да изработиме заедно едни минимални критерии. И третият етап е Европейският кодекс за електронни комуникации и регламента, който ще се прилага от БЕРЕК. Необходими са допълнителни инвестиции в, с, в размер на 185 милиона. Кодекса ще включва съществуващите разпоредби в областта на конкуренцията, но също така ще бъдат включени и допълнителни е, разпоредби с оглед привличане на допълнителни инвестиции, възможност и за по-малки инвеститори да участват в е, процеса на изграждане на мрежите. Необходимо е също така да се създадат условия за достатъчно предвидимост и да се създадат е, необходимите условия за да няма е, свръхрегулиране. Необходимо е също така да дадеме възможност за участие на альтернативните оператори е и те да имат достъп до така наречените критични инфраструктури и също като, им, като създадеме необходимите условия за предвидимост. Разпределението на, спектър, на спектрума е един труден проблем знаете, че излезахме с известни предложения за идентифициране и преразпределение на спектрума. Благодариме парламента за неговата подкрепа. Тук също в тази област е, е необходимо да се създадат условия за предвидимост с цел устойчиви инвестиции. За това е необходимо срока за, на лицензите да бъде минимум 25 е, години, като по този начин създаваме, както казах, условия за предведеност. Също така трябва да се създадат е, правилата за е, споделяне на, частотни, на частотите. Ще опитахме се да изработиме едно балансирано предложение, встъпило на нормативните уредби от миналото, като сме включили всички нови цели. Сега А не са необходими високочастотни мрежи и е, иновативни съоръжения, ако те не могат да се използват е, сигурно и безопасно от крайните потребители. Затова усъвременихме разпоредбите, свързани с универсалните услуги. Като целта е всички крайни потребители да имат възможност за достъп до мрежите на достъпни цени. Целта е да създадем една ефективна институционна система, което означава, че националните регулатори трябва да имат компетенции, които да бъдат съпоставими. Смятам, че цифровият пазар трябва да предоставя възможност не само на някой, а на всички граждани на Европейския съюз високо, високите технологии са навлезли в живота на около 70% от европейските граждани, но има голяма разлика между големите градски зони и селските райони. Затова нашата цел е да осигуриме достъп за всички. Ако искаме Wi-Fi for You да бъде достъпен всички граждани през 2017 година. Ще е необходимо много бързо да се работи по консолидирането на а, а, законодателната рамка. След това е необходимо техническо време за превод за това се, се надяваме, че ще постигнем политическо споразумение до края на 2017 година, ако искаме наистина да е, приложиме и осъществиме дигиталната стратегия до края на мандата на тази комисия. За да могат е, всички е, граждани да се възползват от постиженията и да завършиме а, и осъществиме плана на действие до 2025 година. Благодаря ви. Нещата бяха ясни и доста изчерпателни. Ние сме готови да спомогнем за постигането на тези цели, за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени. Сроковете са наистина доста кратки и може би още на следващото заседание на координаторите ще трябва да посочиме а, докладчик по въпроса. Благодаря, госпожо председател. Наистина ние отдавна чакаме е, ход от страна на комисията и предполагам, че всички сте съгласни, че за да остане конкурентоспособна Европа и да има водеща роля в света, трябва да сме, да имаме необходимата свързаност онлайн. Е, това, което ни смущава, ще говоря по-скоро за негативите, отколкото е, ентусиазма, който е очевиден, е да не е, попаднем в капана да хвърлим на вятъра усилия. За Wi-Fi чудесно звучи, доставяме, предоставяме е, безплатен достъп на хората до Wi-Fi, но 5-6 е, хиляди е, места за достъп в един свободен пазар не е толкова много. А пази, парите, които ще отидат в това, няма да стигнат, няма да стигнат за много. Така че идеята е чудесна, но да бъдем реалисти да, и да подхождаме реалистично и в това, което правим и това, което казваме на хората е, и очакваните, които създаваме. Това ме смущава. После е, целта, която вие заявявате, пет. Е, пъти, да се, е, която споменахте няколко кратно, да се създаде една среда, която е назряла за инвестиции. Това е от е, е, жизненно важно значение. Трябва да има съответната възвръщаемост, за да може потребителите да ползват интернет при минимални такси. Това също е много важно. И под чертата инициативата е наистина чудесна. И е, нашата група, ако и другите координатори по интерес, е, наистина е, така е заинтересована да е, посочи докладчиците и започнем работа по въпроса максимално скоро. Един от основните елементи от пето поколение е спектъра. Е, и наистина дискутираме как това ще стане според мен не трябва да пренасочваме е, дължина на вълната спектър е, в е, различни от, от Частите от спектър вече са а, е, разпределени а, е, и а, е, би трябвало да така да неутрализираме нашите желания, да, ги, свед... да призрим желанията си. Не искам да кажа нищо отрицателно, но повтарям, чудесна инициатива. Ще имате силна подкрепа от нашата група, но трябва да сме реалисти за това какво можем да обещаем и какво можем да изпълним максимално скоро. Благодаря. Благодаря, колега Каринс. Господин Деница. Благодаря. Е, този пакет, предложен от комисията, ще се радва на широка подкрепа в НП. Първо, край най-после комисията излезе с предложение за този пакет 5G е, е, в последния момент е, и наистина трябва да наваксаме загубеното време и да се настигнем азиатските държави, Южна Корея, например. Затова е необходимо да координираме усилите си и да разрешим е, евентуални спорове, е, свързани с определението на е, вълновия диапазон, особено в военната област. Важно е конкуренцията да е гарантирана, защото всяка държава членка ще е готова първа да, да ще иска първа да предостави 5G и именно в това състезание трябва да е, е, е ключа към е, конкуренцията и доброкачествените услуги. Много важно ще е именно разпределението на вълните, защото добри, дори при това минимално, тази минимално количество е, спорно, дали ще е достатъчно или не, тези минимални суми наистина начина по който ще разпределяме е, спектъра ще е много е, важен. Колкото до кодекса и правилата, аз съм сред тези, които смятат, че прекомерно регламентиране е, ще има обратен ефект е, върху е, друг съобщителния сектор. Ако е, замениш е, сутрешното кафе с е, ново правило, нов регламент всяка сутрин, това няма да се отрази здравословно на пазара. Признавам, че не съм чел твърде заблучено е, документа, но е, когато виждам, че става дума за увеличаване на мощностите по берег, това ме смущава, защото смятам, че да се, е, трябва да се разпределят ролите, комисията и другите органи. Кой ще е, определя стратегията? Това не може да стане, ако е, тази роля се дублира от всеки като управител на, на далекосъобщенията. Комисията трябва да излезе със съответната стратегия и политика, а Берек да се занимава с техническите аспекти. Е, имаме прецеденти, когато е, предишни е, мерки са прилагани от Берек не както трябва, това заслужнява, осложни процеса с въвеждането на 4G и процедурата по въвеждане се удвои, удължи двойно в сравнение с нормалната и в крайна сметка нищо не постигнахме. Берек не искаше да е, се съобрази с е, разходите за е, изграждане на, на 4G. тази стратегия наистина трябва да се определи много ясно от комисията или другаде и Берек трябва да регламентира това много внимателно. Иначе е, успех, разбира се, на тази инициатива и имате нашата подкрепа. Děkuji, paní předsedající. Já bych se také... Е, благодаря, госпожо председател. Аз се присъединявам към благодарностите на колегите за тези уводни думи към госпожа Бюри за е, така, представане на общата картина, на контекста. Е, разбира се, че е важно да говорим за тази свързаност и бихме искали да, да е, преодолеем тези ограничения в скоростта на предаване. Трябва ни по-голям обхват териториален, по-голям приложно поле. Аз съм докладчик по за далекосъобщенията и е, трябва да ви кажа, че наистина започвам, започнахме с една много амбициозна е, е идея, проект. Накрая се озвахме с само 10%. Е, наистина много трудно е да се изпълнят е, е, обещанията, така че трябва да внимаваме е, и да видим на какво сме способни Вярно е, че детективичната индустрия се нуждае от е, е сигурност, е, е, регулаторна сигурност, е, съответната законова рамка. И се надявам, че това, което ще излезе сега от този пакет, ще е достатъчно е, стабилно, е, за да има достатъчен хоризонт в бъдеще, регулатора да може да, е, операторите да могат да е, планират и да не трябва да се променя регулаторната рамка непрекъснато. Разбира се, много важно е да се е, укрепят и засилят е, е предавателните, трансмисионните е, мрежа и да внимаваме средствата, които е, харчим, публични държавни пари, да не да не се озоват е, в е, да не послужат за това да растежа да е ограничен, точно защото участва публични, участват публични средства. Е, така че когато е, отпускаме някакви е, средства и влагаме държавни средства, трябва много добре да внимаваме. Защото понякога това може да има ограничаващ, е, спъващ ефект. Е, има много други е, съображения, няма да спомена всичко, но наистина трябва да... Има много директиви също, но трябва да ги хармонизираме, някакси да ги обединим в пакет и е, темата за спектъра наистина трябва да е, е доминираща. Това е, е, разпределение на вълните трябва на, на, на частоти трябва да се предостави на държавите членки. В противен случай ще имаме проблем в бъдеще. Благодаря за уводите ви думи. Да се надявам, че новия кодекс ще е, позволи един по-бърз растеж и всички дейности, които предвиждате тук, включително е, Wi-Fi Сай Фолио е, ще, е, ще е, помогне за изграждане на мрежата като цяло. Благодаря. Uh, the... Госпожа Калас, благодаря. Благодаря на комисията за предложението. Ние приветстваме този единен подход. Е, Имаме конкретни въпроси. Първо по спектъра. Като знаем колко трудно беше да се подраздели е, тази частотна лента 700 е, е, Питам се е, дали имате представа как по-добре да се преодолее този проблем. И е, второ, мисля, че е добре да има евро, по-добър европейски надзор, защото в е, момента Берек служи на национални интереси, и никой не някакси не мисли за европейския единен подход към изпълнението на тези идеи и предложения. Това е важно. По конкуренцията в пазара, на телекомуникационния пазар, аз приветствам този подход, но имам и въпрос. Както виждаме, много, много не само Телеком предлага е, такива услуги, много други оператори. Е, услугите са е, взаимно обвързани, е, пакетирани. Как комисията гледа на тези различни е, услуги и е, как е, е това се е, отнася към е, пазара? Колкото до е, различията между е, основаващите се върху е, брой и независимите от брой като услуги, е, питам се как на практика ще действа това. Защото ако няма мрежа, пак можеш да се обадиш, но ако нямаш интернет, и е, далекосъобщителните услуги не могат да предоставят достъп до тези услуги. Как на практика ще става това? Няма ли, няма ли опасност хората да започнат да, да, да станат зависими от това? и че ако няма интернет да не могат да, да, да, да е, си свършат работа и може да се върнем в положението, в което се намираме в момента. Това са съвсем конкретни въпроси. Благодаря ви много. Очакваме да си сътрудничим с вас. Благодаря, господин Раймад. Благодаря, госпожо председател, и аз благодаря на комисията за представяне на този важен проект. Надявам се, че ще се придвижи добре от тук нататък. Особено важно е, за нас, особено напоследък, е лошите, е, лошите услуги, слабите услуги, които се предоставят в е, селските райони. И Наистина трябва да се направи нещо по отношение на е, това да се гарантира една е, добро, добра предаваемост е, и свързаност, възможност за свързане с интернет в селските райони. Това не можем да си позволим да, да изолираме тези хора от тези райони. Затова ще, ще съм благодарен, ако имате, ако се прави, направи нещо и в това отношение. А това може да стане само чрез едно балансирано е, регулиране на държавно равнище. Също така, колкото до честота е, ще има е, е, наистина така сблъсък на национални интереси и тук националното регулиране няма да функционира не могат да бъдат спазени границите при е, е, възможните честоти. Тук очаквам парламента да играе по-силна роля. Колкото до е, Wi-Fi for You, мисля, че проектът е много важен, защото тук е, говорим за обществен интерес, когато става дума за е, е, телекомуникации, когато говорим и за демокрация. Разбира се, проекта е, звучи добре, но е, наистина е, например, като при за, а, а, в областта на транспорта, моторизиран транспорт, за да може да функционира нормално, трябва да, са да има асфалтирани пътища в цяла Европа, не в отделни райони. А, това въжи и за а, далекосъобщенията. Сега е, госпожа Капал от е, координаторите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за интересната е, презентация. Трябва да кажа, че наистина дълго очакахме. Е, това и ние всички подкрепяме, разбира се, е, този ход към е, гигабайтовото общество, е, бързия интернет и IT технологиите. Това е към което се стремим. Но трябва е, държавите членки, и аз говоря от името на е, Австрия, трябват милиарди за е, широколентовете диапазони. И наистина трябва да намерим механизми за стимулиране, така че държавите членки да, да засилят ролята си, за да могат бързо да бъдат, бързо да се приложи бързия интернет, въведе бързи интернет и в селските райони. Когато говорим в момента за е, е, взаимосвързаност е, и мобилност, наистина селските райони трябва да бъдат еднакво снабдени с интернет по същия начин, както и в и, големите градове и центрове особено с Европейския фонд за стратегически инвестиции, е, трябва да, е, да се помогне, да се подпомагат е, проекти, публично-частни партньорства, особено, както казах, пак за селските райони. И второ, технологията 5G. Тук е, Европа може да постигне много, ако не се откаже от е, водещата си роля в тази технология. Както каза е, комисар Етингер, Южна Корея е водеща в момента в това отношение, така че трябва да действа много бързо, а това изисква добро взаимодействие, сътрудничество с индустрията, за да го постигнем. И разбира се, трябва да има хармонизация на спектрите. Как трябва да прилагаме на практика всичко това, ако нямаме общ е, спектър. Ако пътуваме от Страсбург на, на Франкфурт, е, е, има е, проблем с е, е, телефонните оператори. Е, е, това са е, сега трите мерки е, Wi-Fi for you е, е чудесно, но да имаме преди две неща. Е, е, тези 20 милиона не ми излежат особено много. Е, е, от 6 до 8 милиона общности да бъдат свързани от 2020 година с такива средства ми се струва съмнително. И второ, каква, мисля, че държавната помощ, как ще се чете държавната помощ и конкурентоспособността при свързването с интернет. Е, свободния достъп до интернет е нещо е, похвално, разбира се, но е, общностите как ще стане това на практика? Бих искала да чуя отново от вас, колкото до срока до 2020 година, една би трябвало да има една лавина от инвестиции. Е, това ще, е, за да се случи, е, а го очакваме, трябва да има сигурност за инвеститорите. Това вече тук нещата опират до регулирането и това е третия въпрос, на който искам да обърнем внимание, иначе имате да подкрепа. Благодаря ви много. И така, това беше първия кръг от въпроси от страна на колегите, въпроси и различни притеснения. Сега ще дам думата отново на госпожа Бюри, за да отговори. Благодаря на всички координатори за изразената подкрепа. Мисля, че това, което чухме, ясно показва, че в пакета присъстват правилните елементи. Отбелязахте и някои въпроси и някои притеснения, които може би показват, че според вас не е постигнато равновесие. Ще се спра на някои от тях. На първо място Wi-Fi за Европейския съюз. Разбира се, не разполагаме с необходимите ресурси. Съгласна съм и с господин Ница, че малките камъчета обръщат колата много често. Наистина, тук идеята ни не е да направим нещо революционно с 120 милиона няма как да направим нещо революционно. Но наистина трябва да видим как това може да сработи на практика и когато има търсене да започнем с процеса. 120 милиона за 3 години не е толкова много, но практическите разходи за самите съоръжения не са толкова много големи. Обмисляме ваучери, например 20 000 за ваучер – Например, около 200 евро за вътрешни и 500 евро за външни съоръжения. Това означава, че могат, може голям брой потребители да го използват едновременно. Ако подходим разумно, наистина въздействието ще е голямо. И както вие посочихте, господин Ница, ако наистина нещата сработят в началото, ще можем в бъдеще да развием системата още повече. Как да се уверим в това? На първо място трябва много внимателно да видим как работим с държавите членки и с местните власти. Трябва да има честно, справедливо разпределение, както някои от вас посочиха. На второ място обаче трябва да се уверим, че има високо качество на услугата. Тоест всички, които предоставят услугата, ще поемат ангажимент и с разходите на операторите и освен това ще гарантират, че има висококачествени съоръжения и оборудване. По въпроса за ефективността ще се върна към нещо, което казах в началото. Трябва да подходим простичко и бързо. Ако работим с система от ваучери, може би тази система няма да сработи толкова добре, 20 000 за една общност, но трябва да работим ефективно и бързо. И именно тук разчитаме на вас като обсъждаме предложението, за да има добавена стойност, да работим бързо, но същевременно наистина да има качествено разгръщане на услугата за потребителите и тя да достигне до тях възможно най-бързо. По отношение на инвестициите, съвсем правилно посочихте, че от една страна ни трябват инвестиции, но от друга страна трябва да видим какви са ползите и разходите за потребителите. Не го забравяме това. Освен това, има и потребители, които а, са готови да платят за по-високо качество, но разбира се, готови са да платят разумна цена но това са част от подробностите, които трябва да доразработим. Как да постигнем това равновесие, така че всички оператори да разполагат с необходимите инвестиции, но времено да предлагат достъпни и разумни услуги. По отношение на спектъра, да, има много въпроси от правна гледна точка, но не бива да настояваме в тази посока. Когато установим, че има грешки и пропуски, трябва да ги отстраним. В отговор на въпроса на госпожа Калас, за съжаление не разполагам с магическа пръчица. Да, наистина ще бъде трудно, ще бъде наистина трудно и мисля, че комисар Оттингер каза много ясно, че трябва да работим в тясно сътрудничество с сектора, който да изпрати правилното послание на държавите членки, така че те да го предоставят на потребителите. Т.е. те трябва да изиграят и своята роля. Но в крайна сметка предложението е съвсем целенасочено. Когато имаме конкретни предложения по покритието, можем да коригираме някои от пропуските, които сме установили в миналото. Берек. Господин Ница беше малко скептичен по отношение на правомощията на Берек. Не бива да забравяме обаче, че в Берек е, има технически компетентни експерти и трябва да използваме тази техническа компетентност. Разбира се, парламентът и съветът е, задават е, целите, те задават правната рамка, какво може да сработи на, на практика. Комисията поемат своята отговорност, но регулаторите трябва да работят в по-тясно сътрудничество, да споделят опита си и на тази база се надяваме, че ще избегнем подобни ситуации в бъдеще. Но съвсем правилно посочихте, и това го изисква и закона, те наистина да направят това, което трябва да направят в рамките на законодателните си правомощия. Госпожа Калас постави въпроса за а, о, о, пакетните услуги. Много оператори предлагат такива пакетни услуги. Да, може би тук наистина се увеличава конкуренцията. В нашия пакет обаче отчитаме и а, правата на потребителите. Правилата, които защитават правата на потребителите, смятаме, че ще се отразят положително върху тези пакетни услуги така че очакваме наистина това да се отрази благоприятно върху крайните потребители. Поставихте въпрос за достъпа до номерата за спешно повикване и как ще се отрази това върху операторите, които предоставят цифрови услуги и тези, които не ги предоставят. Разгледали сме това разграничение подробно в предложението защото искаме да се уверим, че не само традиционните оператори, но и операторите, които доставят медийно съдържание без намесата на оператор, трябва да имат да са обхванати от този пакет. Предвидели сме и механизъм, който да гарантира защитата на правата на потребителите. Тоест съществува този механизъм и то е там, ако трябва да се използва. Сигурна съм, че вашия, вашата комисия ще продължи дискусията по тези елементи, но това е нашето предложение. Господин Раймон а, повдигна въпроса за свързаността, подкрепихте пакета за Wi-Fi, но не забравяйте този основен пакет за свързаност, защото той е много важен. Моля, разгледайте детайлите и така ще видите какво се включва в тази услуга. Надявам се, че тук сме постигнали правилния баланс баланс между основните елементи. Но това, което е, е важно за вашата комисия тук е, че наистина присъстват всички основни аспекти. Госпожо Капел, мисля, че вече отговорих на някои от вашите въпроси, например разходите, ползите от Wi-Fi за Европейския съюз, и наистина съм благодарна за подкрепата, която изразихте за нашия проект за 5G. Мисля, че с това отговорих на поставените въпроси. Си, грация, грация на факто. Председателката, да, благодаря. Да, мисля, че отговорихте на поставените въпроси. Колегата Кастилио е първата, която ще започне втория кръг. Да, благодаря. Аз също бих искала да благодаря на комисията за направената презентация. Нямам кой знае какво да добавя към вече казаното, защото в крайна сметка това е първата дискусия, първата презентация и координаторите са разгледали вече а, основните елементи, като са се спряли върху а, първите въпроси, които възникват. И така, идеята в момента е наистина да видим кога Европейския парламент може да се захване с работата по това предложение. Не смятам, че трябва да се забавя работата излишно. Защото наистина Цифровия пазар трябва да стимулира единия пазар, така че економиката да бъде конкурентно способна в световен мащаб. И именно това е идеята, която стои зад свързаността. Това е централен елемент, както вие посочихте, централен елемент в целия пакет. Така че нямам какво повече да добавя, няма да отнемам повече от вашето време. Но наистина искам да подчертая, че парламента трябва да започне работа възможно най-бързо. Това е интересна рамка, в която парламентът може да има сериозен принос към презентацията на комисията. Изключително се радвам, че чух мнението на различните координатори, различните групи, които като цяло изразяват положително гледище по предложението на комисията. И това ще улесни дебата в парламента. Благодаря. Госпожа Комполонатри. Аз също приветствам идеята за достъпен интернет, интернет за всички и се радвам, че това е отчетено и в предложението на комисията. Това е ключ за всички европейски граждани да се възползват от цифровизацията. Това е в основата за електронното правителство, за защита на потребителите и така нататък. Така че наистина ми се нравят идеите, свързани с инициативата 5G. Освен това е включен елемента за цифровизацията, потока на данни са важни за предприятията и създават различни възможности за потребителите. Въпросът ми е защо не са отчетени различните разходи разходи, които са свързани. Например, в роуминг и трансграничните разговори защото това е важен въпрос, когато става въпрос за услугите, за които заплащат гражданите. На второ място телекомуникационния сектор. Смятам, че този сектор се разраства и в Европейския съюз. Не бива да забравяме каква е целта а именно, че свързаността е основа за други сектори в Европа, за потребителите, за малките и средни предприятия, за а, началните предприятия, нововъзникващите предприятия, за вътрешния пазар като цяло, но и в а, самите държави членки и на глобалната сцена. Така че комисията трябва да има предвид и тази цел. Трябва да увеличим баланса по отношение на инвестициите и предоставяне на допълнителни възможности за конкурентно способност в Европа. Някои от координаторите казаха, че самия регламент няма как да потреби конкурентоспособността, но нашата комисия смятам, че ще може да да усъвършенства регламента, свързан с доставчиците на медийно съдържание без намесата на оператори, така че да се създаде една среда на равнопоставеност. Мисля, че много хора вече чакат разработването на мрежата 5G възможно най-бързо защото има други континенти, които ни водят в това отношение. Иновациите не се създават в Европа, а извън нея. Защо да създаваме а, софтуера в Азия, съдържанието в Съединените щати, а ние да чакаме само като потребители? Мисля, че трябва да вземем водеща роля и нашата комисия трябва да се намеси в това отношение. Председателката, благодаря. Тереза Грифин. Uh, благодаря, Петисия. И благодаря на комисията, защото според мен презентацията е много освежаваща и много точна. Със сигурност можете да получите нашата политическа подкрепа. Аз имам удоволствието да пред... представям северо-западната част на Англия, Ливърпул, Манчестър, но и селските области в Лестър, Чешър и Кумбрия. И фактът, че наистина много хора нямат достъп до широко лентов интернет е голям провал, който трябва да се коригира. Вие споменахте здравеопазването. Има политици в парламента, които все повече говорят за достъпа на услугите в здравеопазването и цифровия единен пазар. Как можем да подобрим достъпа до здравеопазване, така че да няма хора, които да са изолирани и да не са са обхванати от системата. Така че наистина трябва да видим как да подобрим връзката между свързаността, цифровия пазар и здравеопазването. Правна сигурност, да, със сигурност по отношение на разработването и развитието на пазара. Във вашата презентация имаше едно противоречие по отношение на адекватната свързаност и най-добрите услуги, най-висококачествените услуги. Разбирам каква е вашата изходна точка. Но нашата амбиция трябва да бъде, че всеки гражданин има наистина най висококачествени услуги с съответния достъп. Вие споменахте и за ролята на местното управление. Наистина това е ключов елемент по отношение на структурните фондове. Един колега спомена Европейския фонд за стратегически инвестиции, но трябва наистина да помислим каква ще бъде ролята на местното самоуправление сега, а не на по-късен етап. Мисля, че Европейския парламент може да бъде много важен елемент и мисля, че вече е активен хаштаг Wi-Fi for EU. Грация, Тереза Грифин. Парола колега. Благодаря, госпожо Грифин. Колегата Хегмайер. Да, благодаря, благодаря и на комисията за презентацията. Мисля, че можем да кажем, че наистина сред нас има много положително отношение към това предложение има две основателни причини. На първо място, това е много важна стъпка, която трябва да предприемем. И на второ място, нещо по което трябва да помислим е, че комисията обещава на всеки нещо. Така че има един много дълъг списък от всякакви обещания. Знаем, че на практика трябва да определим приоритети. И смятам, че е, трябва да вземем водеща роля по отношение на 5G. Това е от изключително голямо значение, ако искаме Европейската комисия да бъде иновативна и конкурентно способна. От тази гледна точка, мисля, че е по-важно да помислим за потребителите и секторите от гледна точка на това как е, регулаторните и правните обстоятелства благоприятстват за инвестиции и нововъведения. Така че ще бъде добре да чуем от комисията и днес и на по-късен етап кое е най-важното нещо, което трябва да се направи. Защото ако се опитаме да направим всичко и всичко е приоритетно, в такъв случай няма да има никакъв приоритет. И а, наистина тук а, има много случаи на конфликт на интереси. Ето защо смятам, че е възможно най-бързо трябва честотата и спектъра да бъдат достъпни. Те трябва да бъдат обвързани с правната сигурност за инвестициите. Освен това, трябва да се уверим, да гарантираме, че има споделяне на мрежи. Нещо, което а, засегна и комисията в своето изказване във връзка с а, операторите. Но наистина, според мен, трябва да определим приоритетите, защото някои задачи са по-спешни от други. С 5G виждате, че това е съвсем нормално. Няма как да използваме нормалното и да бъдем успешни там, ако тези услуги се предоставят безплатно, защото това е обвързано с разходи. Ако искаме инвестиции, трябва да осигурим благоприятни условия на пазара. Грация, колега Окна. Благодаря. Mange tak for det. Jeg tror, jeg vil gøre det på mit... Øh, Господин Роде. Sub det hele ind til en øh, lille maggi-terning, øh, øh, da vi ikke har så meget øh, tid. Jeg vil også godt øh, rose kommissionen for den plan, som man... Да, благодаря на комисията за предложението за... Е, хубаво е, че предлага и е, средства за това, но се съмнявам дали тези инструменти е, ще ни помогнат да постигнем целите и Обещанието си. Тук опираме до два важни въпроса. Трябва не трябва да очакваме, е, че реалистично след 5 години може да има 5G в Европа. Ако го искаме, е, трябва да се е, въоръжим с много по-амбициозен план и да хармонизираме целия радиочастотен спектър в Европа. И е, в, е, е, трябва да получим връзка нагоре и надолу в 700 мегахерцовата вия диапазон. И ако искаме да участваме да, да сме в първите редици на цифровия свят, цифровизирания свят, Европа трябва да го постигне. Но, но не, не стигат пари за. Няма достатъчно средства за необходимата инфраструктура. Това знае всеки, че средствата не достигат. и е, не може да очакваме самите градове или е, общини да, да се справят сами с е, този проблем. С други думи, е, това ще означава пари хвърлени на вятъра. Трябва да се е, постараем е, първо да намерим достатъчно средства за една нормална е, инфраструктура е, трябва да пренасочим структурните ни фондове. 550 милиарда евро за една федерална инфраструктура за Европа в енергийната сфера, в ЖП, в цифровата сфера. Това е нещо, което може да създаде работни места и да има смисъл за обществото а за целта е необходимо да има много по-амбициозен е, план за взаимосвързаност в Европа, освен това, е, е, средния с това, което в момента се дискутира. Това ще е решавано, ако Европа трябва да бъде двигател за растеж за да може и в бъдеще да се гарантира отварянето на работни места трябва наистина да разглеждаме нещата в комплекс и е, защото една инфраструктура би трябвало да вложим пари в инфраструктурата и да хармонизираме радиочастотния си спектър. Иначе, е, така, благородните цели, които сме си поставили, трудно ще бъдат е, приложени и изпълнени на практика в е, цифровия единен пазар на Европа. Благодаря, господин Роде. Господин Кристофоро. Благодаря, госпожо председател. Като начало бих искал да благодаря на заместник генералния директор на Генерална дирекция съобщителни мрежи за превъзходната презентация. Най-вече защото това е един от редките случаи, в които комисията показва, че е стъпка напред пред позицията на Европейския парламент. Наистина тази презентация очертава една брилянтна визия за сектора. Всичко това трябва да се приложи и на практика. Многократно сме заявявали, че достъпа до интернет е основно човешко право и не бива да лишаваме никого от това. Смятам, че има голям пропуск, по отношение на селските райони и островите. Младите хора нямат правото, нямат възможността за достъп до тази свързаност. Може би нямат финансовите средства или пък просто няма интернет връзка като такава. Европейския съюз всъщност отделя милиони, милиарди евро за други части на света, за да ги подпомогне в тяхното развитие. И има различни области без интернет връзка и е наистина неприемливо Европейския съюз да лишава хората от това основно право, именно достъпа до интернет. Ето защо съм съгласен с проекта Wi-Fi за Европейския съюз, но трябва да има и проекти. Има много много проекти, които не водят до резултати и тази сума от 120 милиона евро за 3 години наистина няма да е достатъчно като средства. Това е първоначална стъпка, но трябва да увеличим бюджета, защото смятам, че тук можем да постигнем нещо. Европейския съюз се бори с много проблеми, но наистина трябва да подсилим цифровата си економика. И ако това се осъществи на практика, наистина ще постигнем конкретни резултати да вземем Марк Зукерберг, основателя на Фейсбук. Той казва, че може да осигури безплатен бежичен интернет от достъп, и, достъп до Wi-Fi. Той прави едно такова изказване. Европейския съюз не прави нищо, а трябва да направи. Бъдещето на Европейския съюз е в цифровата економика и трябва да поженем резултатите. Имам предложение. Парламентът заедно с комисията гласуваха за предоставянето на ЖП карти за пътуване на млади хора в Европа. Мисля, че и една такава безплатна карта с Wi-Fi а, съдържание ще бъде а, също полезно предложение. По този начин гражданите ще видят какво прави Европейския съюз. В противен случай няма как това да се получи. Мисля, че това е една чудесна идея, с която ще помогнем на младите хора. Подкрепяме това предложение от началото до края, няма да навлизам в подробности, но наистина съм удовлетворен от предложението на комисията. Смятам, че първоначалният бюджет е доста ограничен, той трябва да се увеличи. Трябва да има пилотни проекти, като например безплатен Wi-Fi достъп до отдалечените области и райони и безплатен безплатен достъп за младежите. Мисля, че това е постижимо и ако комисията получи подкрепата на парламента, всичко е възможно. По този начин Европейския съюз може да изиграе роля, която да бъде от полза за всички. Мартина Вебер следва. Благодаря, госпожо председател. Е, е, е, ще ми се този пакет, който предлагате да превезли на две теми е, конкурентоспособността и второ, колегите вече говориха за това, трябва да е, засилим, е, ускорим усилията си да придвижим бързо нещата и да се концентрираме върху този проект, защото темата бърз интернет особено, е особено жизненно важна в селските райони, където сега такъв няма където няма достъп. Друга тема е темата за гражданите. Е, Вие споменахте е, това, но с е, акцент върху економическия аспект. Какво имате точно предвид? Дали е, да бъдат е, въодушевени за Европа, така, е, спечелени за Европа гражданите, дали това ще струва 5 милиона евро годишно да се постигне. А 21 милиона за 3 години са абсолютно нищо. Затова ще помоля да, да се потърси повече балансираност, така че в трите точки, както вие ги представихте, да се види ясно и отчетливо, е, че сумите са е, балансирани, но мисля, че с е, ако с тези средства се опитаме да така спечелим за Европа, европейски идея тези гражданите, съмнявам се. Аз пледирам за балансираност и точно поставяне на приоритетите особено по отношение на 5G, това, което е важно за, за промишлеността, автономност, е, всичко това е, трябва да се е, ускори още допълнително. Благодаря. Кели има думата. Благодаря ви. Наистина, вашите коментари бяха посрещнати с единодушие, което е красноречиво само по себе си като реакция от Европейския парламент. Но това, което предлагате, наистина е силно необходимо по отношение постигането на целите, а именно да бъдем най-конкурентно способните в света, а също така и да съживим, оживим селските райони. Това няма как да стане, ако тези хора нямат достъп до интернета в целия Европейски съюз. Така че това, което трябва да направим е да изготвим реалистичен план и да кажем на всеки район, независимо колко време ще е необходимо, до 2018, 2020 и така нататък, вашия район ще бъде свързан надежно с всички съвременни аспекти, които са необходими за да работите и да имате свързаност в цифровия свят. Освен това, трябва да се обърнем към държавите членки, най-вече в контекста на следващата многогодишна финансова рамка, да се а, отделят средства от бюджета за тази цел. Сега, след като Дейвид Камерън вече не е на власт, той а, беше основният виновник за намаляването на бюджета. Така че сега може да има по-голям реализъм за това какво може да направи Европа в економичен е, а, план по отношение и на отделните държави членки. Това е първото предложение. На второ място, като пример за това, което може да се постигне, в западен кок в Скибори беше установен един център – Това е център за широколентов достъп и всичко това трансформира града. Ако това може да се мултиплицира на други места, най-вече селските райони ще бъдат оживени. Така че отчитам казаното от колегите за 5G технологиите и така нататък. Наистина смятам, че трябва да имаме едно рязко, бързо начало. Това е важно. Но бюджета трябва да бъде допълнен, защото в крайна сметка по този начин ще а, наберем по-голяма инерция и това, което трябва да направим е да осигурим бюджет, за да можем да осъществим тези планове. Това е. Благодаря. Ация, колега Кели. Благодаря, колегата Кели. Давам думата на Следващата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това предложение. Да, наистина е необходимо е да видим по какъв начин можем да ускорим инвестирането в новите технологии за широколентов високочастотен интернет, за услуги. Но разбира се, не може да има един модел за всички. Необходими ще бъдат специфични модели за различните региони според спецификите, но при всички случаи целта е да ускориме свързаността в цяла Европа. Но говориме за сигурност и естествено е, че потребителите се нуждаят от една безопасна, сигурна среда. Нека с цел сигурност и безопасност да не попаднем в капана на свръх регулирането. Необходимо е да има наистина от една страна правила, но от друга страна да има и гъвкавост. Така че, ако искаме едновременно да имаме и заетост, и растеж, и света да бъде отворен за всички европейци, Европа трябва да бъде отворена за всички нови модели на цифровизация и да следва ритъма на развитие на новите технологии, като се наложат нови модели, които да бъдат много отворени, открити, за да могат да генерират новаторство, нова и нови идеи. Така че, да, целта е да имаме много бърза, голяма, широкопатна свързаност в Европа, но във всички, случаи нека да внимаваме да не свръх регулираме. Благодаря ви за това, че се вписахме в а, времето. Даже имаме 2, 3, 4, 5 минути, така че ако искате, може да отговорите на някои от въпросите, които ви зададаха. Четири въпроса всъщност беха зададени. Благодаря на всички. Благодаря на госпожо Декастио за вашата подкрепа. Госпожа Компола Натри, вие поставихте в въпроса, свързан с ролята на ИТРЕ и парламента. Знаете, че знаете, че председателят на комисията каза, че разбира се, цената на този кодекс зависи от развитието на отделните страни и един елемент от пакета е какви ще бъдат процентите за терминалите. И разбира се, това ще бъде, но в никакъв случай – ролята на, на парламента тук ще бъде предимно политическа. Второ, приоритетите някои казват, вие прекалено сте амбициозни, други казват, не сте достатъчно амбициозни. Вие дадахте някои много зададахте много важни проблеми, проблемите свързани с аспект с спектрума и с инвестициите. Но в крайна сметка има три страни на, на, на проблем. От една страна пакета, 5G и инвести, е, инвестициите. Тоест, ако бъдем достатъчно а, ефективни, не, е, не винаги трябва да чакаме при приемането на някои нормативни уредби, за да напреднат нещата. Сега, колкото до публичните и частните инвестиции, наистина тук става дума а, предимно въпрос за частни инвестиции. Господин Кели, вие сте абсолютно прав, че публич, публичните инвестиции дават а, а, така изве, известен а, устремдават възможност и сте абсолютно прав, че в крайна сметка необходимо е да имаме едно допълняемост от частни и публични инвести. Струва ми се, че сме тръгнали по правилният път и след първоначалният бърз старт, както, на които някои от вас настояват, ще даде най-вероятно възможност за набиране на допълнителни инвестиции. Така. Като разбира се, трябва да се също така стимулират и регионите. Мисля, че ще спра до тук. Надявам се, че ще можем да обсъдим тези теми допълнително в скоро време, след като има постигнем известни развития, но преди да дам думата на следващият наш оратор, ви предлагам две минути на почивка. No, no, io no, è la mia, il mio primo sì. Vogliamo proseguire i nostri lavori? Mm? Allora. Продължаваме нашата работа. Минаваме към втората точка от дневния ред, която е също много основна. Става дума за доклад относно цифровизирането на европейската промишленост. Това е част от цялостния цифров пакет и ще дам думата на колегата Бюти Кофър, който да каже няколко уводни думи към дискусията. Благодаря, госпожо председател, колеги. Трудно е. И не биваме да подценяваме значението на тази тема за бъдещето на европейската економика и европейската промишленост. Но нека първо да кажа някои неща, свързани с процедурата. В началото на декември проекто доклада ще трябва да бъде преведен и в началото на януари ще разгледаме проекто доклада. Предвидено е гласуване на доклада през март в нашата комисия и през април в пленарна зала. Комисията ИМКО и КУЛТ а, имат а, възможност по, по, по силата на член 53 плюс да участват в работата на нашата комисия по тази теми, както казах. Следващият. етап е от огромно значение, т.е. преминаването на промишлеността към пълна цифровизация. За това са необходими добри и условия, но ще, постиг, ще постигнем нашите цели, ще бъдем лидери в тази област и ще осигурим успешно развитие на нашата промишленост, ако имаме общо европейски правила. Ако не постигнем и не изработим една координирана европейска стратегия, няма да можем да постигнем поставили, поставените ни цели. Така че считам, че дискусията трябва да бъде многодисциплинарна и да засяга различните политики в Европа как да изградиме е, цифровизацията на индустрията в цялостния процес на цифровизация на нашето общество. Мисля, че също, също така трябва да вземем предвид и развитията в международен план. Знаете, че Китай закупи неодавна предприятието Кукър за роботизация. Така че цел, цел, целта е всъщност развитието на индустрията, цифровизацията да върви ръка за ръка с, с развитието на другите технологии, с разгръщането на урбанизирането на Европа. И Всичко това ще зависи от възможността да съчинаеме компонентите, свързани специфично с дигитализацията, с компонентите, които ще осигуряват устойчивостта на цялостната стратегия. Необходимо е също така да обсъдиме проблема свързан с финансирането и ролята на малките и средни предприятия в целия този процес. А, мисля, че има консенсус по това. че само чрез активно включване на малките и средни предприятия в процеса на цифровизация ще можем да постигнем целите. Необходимо е да разгледаме състоянието на нещата в областта на инфраструктурата, до каква степен имаме изработени стандарти и по какъв начин можем да насърчиме специфичното образование и обучение в областта, като не забравяме също така и защита правата на всички работещи и поради последиците, които е, цифровизацията би имала върху е, целият трудов е, процес. Така че е, очаквам вашите мнения и допълнения. Благодаря, колега Бютикофер. Първо аз е, бих искала да се изкажа от името на социалистите и демократи и в качеството ми на докладчик в сянка. Да, както правилно каза господин Бетикофър, това е тема, която от огромно значение за развитието на нашата економика. Това е един дългосрочен процес, но както той правилно каза, Ние сме лидери в някои области на новаторството, на развитите технологии, но има и някои а, някои отрасли, в които цифровизацията е почти нулева. Колко са днес малките и средни предприятия, които използват всеки ден интернет за провеждане на търговската си дейност? Тоест, необходимо е, както правилно казахте, предприятията от микропредприятията до най-големите да бъдат интегрирани в този процес и да е, се възползват от е, преимуществата на цифровизацията. Ако тя е, облагодетелства само някои най-големите, то това няма да бъде достатъчно ефективно. Така че, както правилно казахте, трябва всички оператори да участват, но за това е необходимо да се споделят компетенциите чрез свързване в мрежи на различните оператори. Създаване на кластъри, които да бъдат разпръскващи знанията някои държави членки вече са предприели действия в тази област. Създали са необходимите цифрови мрежи, докато други все още нямат стратегическа визия. Така че Стратегията за цифровизиране на промишлеността в Европа ще бъде един двигател за преодоляване на разликите между различните страни, защото това липса, тази липса на равновесие, това а, различно състояние на нещата в различните държави членки се превръща в дългосрочен план в слабост. За навлизането на интернет на вещите, на интернет в всички области ще, ще промени условията и начина на труд и отношението към труда. Знам, че социалните партньори и синдикатите вече си задават въпроса как да посрещнат тези нови предизвикателства и смятам, че ние всички трябва да помислиме и да бъдеме готови за промяната на обстоятелствата и за намиране на точното място на човешкият елемент в променящата се промишлена среда. Това са някои така размишления и ще продължа да работя с много интерне, е, интерес и желания с е, докладчика. Сега давам думата на... Извинете. Госпожа Делкастио. Извини, извинете, исках да дам думата на Екаре, но простете, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз взимам думата от името на колегата Салини. Първо, промишлените предприятия ще продължат да се развиват и да бидат жизнени, само ако успеят да е, вземат и извлечат от е, цифровизирането най-доброто. Необ... Необходимо е всички предприятия, независимо от отрасъла, да участват в е, цялостната стратегия. И същевременно рамката трябва да бъде такава, че да привлича и да генерира, а не да пречи на инвестициите. Необходимо е да се създаде критична маса за привличане на допълнителни инвестиции и да се насърчават създаването на промишлени кластери и да има е, условия за оперативна съместимост на различните системи. Необходимо е да има, разбира се, и, и доверие, за да. Законодателството трябва да насърчава, а да не бъде пречка за цифровизацията и да се създаде правилният баланс между отвореност, гъвкавост и защита на личния живот и личните данни. Необходимо е да има условия за справедлива конкуренция и да се а, намалят разликите, асиметрията в развитието, които в момента спъват до известна степен развитието на различните сектори. Също така не, не трябва да забравяме че ще се създадат едни съвсем нови условия за труд, за които трябва да бъдем подготвени и а, да посрещнем. Благодаря, Пилар. Извинявай за това, че сега давам думата на следващия оратор. Господин Тушеновски, благодаря на докладчика, да. Аз подкрепям подхода на доклада. Цифровизацията е много важен аспект на развитието, свързан с развитие на економиката не само в Европа, но и в целия свят. Така че Очакват се много промени и ние трябва да бъдем достатъчно подготвени, за да реагираме адекватно. Цифровизацията ще промени баланса. Затова Съгласен съм с идеята, че цифровизацията трябва да бъде благоприятна и да облагодетелства малките и средни предприятия. А, интернет на вещите, триизмерното Е, системи и технологии. А всичко това трябва да се вземе предвид, тъй като ще промени трудовия пазар. В стола обсъждаме включително и а, е, какви биха могли да бъдат социалните последици върху трудовия пазар. Промените ще бъдат огромни така че докладчикът съвсем а, правомерно и навременно набляга на необходимостта да се е, обърна особено внимание на образованието, обучението, уменията, които ще бъдат е, необходими е, на следващите поколения. За това са необходими допълнителни инвестиции искал да благодаря на докладчика, който свърза също така този процес с осъществяването и на Хоризонт 2020. Смятам, че сигнала, който ще изпратиме с тази дискусия, с, тази, с работата по този въпрос, ще бъде много важен за различните промишлени отрасли. <clears throat> Благодаря ви, господин Тошановски. Сега госпожа Ван Нивен. Дано да съм споменала, произнесла името както трябва. Да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с повече от казаното до сега. Особено това, което каза господин Бютикофер, не трябва да подценяваме служащото се в цифровизацията на цялостната, на економиката като цяло, не само на промишленото производство. И мисля, че в е, ерата на промени е, ние е, наистина превръщаме, навлизаме в една променлив, един променлив свят, света на цифровизацията. Вчера, например, когато с Booking.com си запазвах хотел и си мислех за дискусията днес, се сетих, че преди време не можехме дори да си представим трябваше да прозваним е, десетки телефони номера да си намерим стая или е, да обикаляме хотелите по, по улиците, за да, да или пък е, да е, преди Юбер да чакаш на опашка за такси. Това са ето сфери, в които цифровизацията промени пейзажа, промени изцяло нещата. Мисля, че индустрията може да е, спечели много от цифровизацията. Както споменаха е, колегите, говорим за интернет на нещата, триизмерното е, ни е печат, изкуствения интелект, роботиката, всичко това се развива паралелно. Трябва да гледаме оптимистично напред в това отношение защото това ще, е, всичко това ще направи по-безопасни условията на труда за нашите работници. Е, дали става дума за е, пожарогасене на пожари или каквото и да било. От друга страна съм съгласна с колегите, които казаха, че някои от новите работни места – изискват нови умения, нов вид образование и ще трябва наистина да подготвим работната сила, да бъде тя, да, да бъде адекватна на тези изисквания, за да може, нови изисквания, за да може да участват в новата економика и е, новата програма за, е, програмата за нови умения е част от всичко това. Е, би трябвало да обърнем внимание не само на образованието, но и на другите предпоставки които а, са необходими, за да бъдем конкурентоспособни в глобален мащаб. Трябва ни тази е, свързано с интернет, за която а, говорихме по предишната тема. Нещо, което до сега не се спомня, това е, е квантовата е, обработка на данни. Днес имаме 7,5 милиона хора, които се свързват помежду си но от сега вече имаме 22, 22 милиарда, които свързват у, различни уреди с, в интернет на нещата. Това е експоненциално е, е развитие на нещата. За да може да използваме пълния потенциал, трябва да имаме е, обработващ капацитет и това може да стане само чрез е, квантум е, обработката на информация, на данни. Но времето ми свършва. Е, приключвам. Благодаря, председателката. Е, заместник председателя Кохличек има думата сега. Благодаря. Аз имам личен опит е, от промишлеността, така че имам бегла представа от е, автоматизация е, и други аспекти. Един, е, от, един от основните проблеми в тази сфера, в традиционните индустрии, беше преминаването от аналогови към цифрови съоръжения цифровизация на всички сигнали е важно за самото функциониране на индустрията. Е, и сега ние обсъждаме тази тема, която е, докладчика въведе е, така е, красноречиво когато е, е, очевидно до сега ползвахме налогови съоръжения, но тук вече е, цифровизацията е нова епоха изцяло. Не стана дума обаче за връзката между обществената, централната и местната администрация, която става дума за транспорт, логистика, крайни продукти. Е, всичко това се отразява върху гъстотата на, на нашите мрежи, дали говорим за транспортни или е, сухо, е, шосейни мрежи. Е, но обществената администрация, местната, общинската, трябва да има начин да събира, набира тези данни, за, за което пък са ни нужни общи стандарти. Е, трябва да, ги, да се обединим около тях тук в Европейския съюз, защото това е важно не само за индустрията, но и за е, другите отрасли, за надстройката на тези, е, като обществената, местната администрация, общинските власти. Без да имаме общи стандарти за прехвърляне на данни, пренос на данни, няма да може да функционира е, всичко това нещо, което не трябва да забравяме. Е, не само е, как ще трябва да образоваме бъдещето поколение, трябва да мислим и за сегашните, настоящите работи е, работници. Аз работих последните е, години, 40 години и ако е, трябва да се върна в една стъклодувна фабрика, е, как, където работих преди, трябва да придобия изцяло нови умения. Очевидно, моето образование ще ми помогне по-бързо да смеля тази информация, но, но мисля, че 50 години са голяма разлика и е, това осложнява нещата с нас. Така че, когато говорим за, е, за е, цифровизация, да не забравяме е, хората във възрастовата група, група над 50 години. Те са огромен процент от е, работната сила в момента. Ако успеем да ги преквалифицираме и да ми помогнем това ще е, е, бъде изключително полезно, за, е, особено за малките и средни предприятия. Говорим за е, цифровизацията. Тя няма да е достатъчно задълбочена, ако не го направим. Ние е, виждаме сега началото и край на процеса, но за да има полза от този цялостен е, процес в тази пълнота, тези хора няма да могат да се възползват от него е, в пълна мяра, защото няма да го разбират. Така че трябва да не пропускаме и този социален аспект. Благодаря. Господин Тамбурано. Благодаря, госпожо председател. Цифровизацията, индустрия 4.0, е, интернет на нещата и така нататък. Всичко това се вписва в понятието Трета индустриална революция. Е, сега, често казваме, че това е бъдещето, да, е, но знаем, че в някои части на света е, това вече е настояще, а не бъдеще, защото някои региони са по-организирани и е, напредват с е, по-голяма скорост. Така че трябва наистина да имаме адекватно обучение на, за новите поколения Някои, е, например, учат е, геометрия, изучават геометрия в училище, като използват е, онлайн програмата cad така че важно е да мислим за новите поколения по цял свят. Когато говорим за новаторство, роботика, е, трябва да внимаваме, да не, да не посечем зародиш е, цифровата безра... заетост. Защото говорим за революция, за създаване на нови работни места, но мога да си представя, че роботиката би е, довела и до е, съкръщения. Е, ще трябва да се преквалифицират хората, е, да им се е, предложат нови умения, за да могат е, да, да поемат нови, е, е, вземат нови работни места. Тук нещата опират и до пренасочването. Индустрия 4.0, интернет на нещата. Това са чудесни възможности за пре, дислоциране, пренасочване на производствата е, за тяхното преместване другите, така че трябва много да внимаваме да е, е, имаме съответната политика, съответното обучение, за да избегнем именно такова изтичане на мозъци. Италия е сред страните, където учените се е, проявяват, изявяват изключително добре в чужбина, но те напускат е, непрекъснато, бягат е, от Италия. Роботикът, интернет на нещата наистина са аспекти на новата индустриална революция. Зная, че хората смятаха преди години, че твърдите говорящи о света, света, това не се случи. Новата, тези, тези нови промени ще помогнат на хората да, да, да работят по-твор, да имат по-творчески подход, да не бъдат, да не затънат в някаква рутинни, рутинни операции. Има производствени системи, свързани с микрокомпоненти, електроника и те до голяма степен зависят от чуждестранните производства. Е, много мога да говоря. Сигурно съм обаче, че ще има възможности в бъдеще. Благодаря сега, госпожа Капел. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик Сянка от нашата група по този доклад е, и смятам, че това е много важен е, доклад. Цифровизацията на индустрията на следващата среща G20 стана дума, че би трябвало да се обърне повече внимание на цифровизацията на, на е, индустрията в бъдеще и то в международен план. Така че в този доклад парламента на европейско равнище, е, това, че работим по този доклад е, е важна стъпка, защото цифровизацията на индустрията е наистина двигател на растежа и на развитието. Не можем да минем без това. Но става дума не само за цифровизация на, на промишлеността, но на малките и средни предприятия. Различни е, проучвания сочат, че е, индустрията на малките и средни предприятия чрез цифровизацията могат да повишат значително е, производителността си на труда. И разбира се, това, е, което ще доведе до повече приходи, повече печалба на тези предприятия. Е, особено в е, областта на е, индустрия 25%, с 25% ще се прояви, ще се повиши приходите, особено с съответната механизация в роботиката е друг тема в доклада. Аз обръщам особено внимание на нея. И разбира се, е, обръщаме внимание на нещо, което вече бе споменато, е, кодекса за електронна комуникация и е, взаимосвързаността това може да доведе до големи проблеми, особено в е, цифровизацията. Може да доведе до инфраструктурни проблеми, както и проблеми е, чисто регулаторни. Е, наистина тук трябва да се върви с много бързи стъпки напред, за да се преодолеят тези проблеми и да се разчисти пътя за съответното за цифровизация използвам тази възможност за да кажа колко важно е в е, се инвестира в инфраструктурата, защото без е, е, функционираща цифрова инфраструктура и, и цифровизация на малките и средни предприятия няма да свършим нищо. ето защо много важно е този доклад да бъде свързан с темите на, на инфраструктурата, но също така и връзката между цифровизацията на индустрията и малките и средни предприятия. Е, трябва ни е, нови мерки, нови, е, нови мерки по отношение обучението, преквалификацията и трябва да се помисли и за финансиране и за насърчаване на всичко това. Мисля, че доклада ще отрази и ще наблегна на всички тези въпроси. Благодаря. Сега, преди да дам думата на комисията, ще дам думата на Мартина Вернер. Благодаря, госпожо председател. Тук, е, в тази комисия, винаги е, с готовност говорим за е, положението на, на европейската индустрия. Тук се ангажирани 60% от работоспособните в Европейския съюз. Важна тук е и мрежата, връзката между големите предприятия и малките е, и средни предприятия. И да се цифровизира тяхното производство и а, е, производствени процеси. Разбира се, а, е, а, банката за е, инвестиционната банка наистина а, помага в това отношение, но е, в Дания имаме проблеми в това отношение, както и други държави членки се натъкват на същите. Подхода списъка на отговори на всички тези въпроси е, наистина е доста дълъг. Е, Информационно-технологичните компетенции, е, сигурността на данните, скоростта на, на свързаността и бъдещето на е, интернет стандартите, както и финансирането на е, инфраструктурата. Това е, е, има на много места е необходимо, е, необходимо местните власти да си свършат работата, за да има цифрова е, свързана в е, е цялата е, е, в всички индустриални сектори, но би трябвало тези да улесним тези процеси на трансформация. Ето защо е важно да обсъждаме тази тема в парламента от, и чрез самата дискусия да да дадем е, съответните импулси е, на комисията. Трябва да формулира тя рамковите условия, например, е, телекомуникациите, програма, е, програмата за сигурност на работните места, е, роботиката. Е, ще имаме становище по този въпрос, е, по което ще гласуваме утре. Освен това, цифровизацията на индустрията е, наистина една определено хоризонтална тема и аз се радвам, че е, и очаквам да водим една такава широко мащабна дискусия и се радвам на бъдещата ни съвместна работа. Благодаря, Мартина. Ще е, изслушаме двама представители на Европейската комисия. Първият е от е, господин Лего DG Connect. Господин Лемке. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че различните изказвания подчертаха обхвата на трансформацията на нашата индустрия, економика и обществото на базата на цифровизацията. Подчертаха и обхвата на предизвикателствата и се радваме да видим, че парламентът е поел тази задача – пакетът, който предложихме на 19 април тази година по отношение на цифровизацията, се опитва да въведе голяма част от елементите, които бяха очертани днес. И трябва да призная, че пред нас имаме големи предизвикателства, но и големи възможности във връзка с цифровата трансформация. Пакетът, който предлагаме, съдържа пет основни точки и пет основни групи. Нека да започна с първата група, която споменахте и вие, именно уменията, адаптиране на работната сила и работната среда. Важно е наистина да се разгледа този въпрос. Това е пряко свързано с нещо, което вие споменахте, госпожо председател, разликите в Европейския съюз между различните държави членки и различните райони, разликите между добре развитите високотехнологични предприятия, които имат добри резултати в Европа, но също така и голямото разнообразие от различни малки и средни предприятия, малки предприятия, които трябва наистина да се насочат към цифровизацията и да се адаптират към тази промяна. По отношение на уменията, тук нещата се свеждат до образование, учене през целия живот и това е в компетенциите на държавите членки. Смятаме обаче, че наистина има възможност за колективни усилия в Европейския съюз, за да адаптираме работната сила и работната среда, а също така да адаптираме и образователната система за учене през целия живот към цифровата епоха. В тази връзка предлагаме да се създаде една голяма коалиция между всички заинтересовани страни държавите членки, професионалистите в образователния сектор, синдикатите, училищата, за да помислим как предоставяме образованието и как обучаваме работната сила. Започнали сме вече да работим по тази тема и ще оповестим тази коалиция съвсем скоро. Целта е наистина да се преосмислят всички аспекти, които са свързани с уменията на работната сила и на тази база да се предприемат конкретни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 По отношение на усилията, виждате какви са предложените усилия в нашето съобщение, но трябва да учетем и другите аспекти, а именно доверието и правната среда, които ще опосредстват това доверие. И в тази връзка има два елемента, които са много важни за индустрията. На първо място данните, как да използваме данните и както вече беше споменато, свободния поток от данни, комуникацията, тук се опитваме да разгледаме част от тези въпроси, но също така и използването на данните. Какво означава това за а, индустрията? Тук нещата се свеждат не само до защита на данните, но и до анонимизирането. Нещо, което се покрива и от общия пакет за защита на данните. И какво можем да направим, за да осигурим сигурност на данните? Другият аспект е свързан с доверието и а, правнята, правната рамка. По-голяма автономност, независимост, роботози, роботоризирането, използването на автономни превозни средства, използването на машини в производството. Така че това са аспекти, които много задълбочено се разглеждат в предложението. Бих казал, че това са два-три много важни елементи, които сме включили в пакета и те са много важни. А и самите вие очертахте в изказванията си вече. Третата част, която е изключително важна, е свързана с иновациите. Как да се уверим, че иновациите обхващат всички индустрии, всички предприятия, независимо колко големи са те в Европейския съюз? Основната цел на комисията е всяко предприятие. Малко, средно, технологично, нетехнологично, всеки сектор може да се възползва от цифровизацията, за да създава висококачествени продукти, за да осигурява рентабилност на ресурсите и да се адаптира към новите бизнес модели, които идват на базата на цифровизацията, нещо, което очертахте и вие. Тази част, която сме нарекли част на иновациите, съдържа два елемента. От една страна да се осигурят технологии в Европа на достъпно разстояние, за да се подобри средата за инвестиции и развитието на умения и компетенции. Там държавите членки могат да положат наистина много усилия и да получат наша подкрепа не само по отношение на финансова помощ, но също така и технологична помощ, за да подпомогнем свързаността в различните държави членки по отношение на малките и средни предприятия, защото те не искат да се включат е именно защото има една тестова фаза, която отнема време, но тя е много важна. Ето защо ние сме готови да осигурим помощ, така че малките и средни предприятия в Европа да могат да участват в иновациите. Това е първата част от този блок, който обхваща иновациите. Втората част е как да покажем, че можем да заемем водеща позиция в Европа. Това е свързано с едно ключово предизвикателство, така че индустрията и Европа да могат да разработват продукти и процеси с високо качество на базата на наличните ресурси. Тук става въпрос за това, че полагаме целенасочени усилия, като започваме от научно-изследователската и развойна дейност през тестовата фаза към пълноценното използване на технологии, например новото поколение от автоматизиране, свързаността към 5G, следващото поколение от съобщителни мрежи, към следващия етап от компютърната изчислителната техника. Така че сме определили ключови области, където трябва да покажем нашето лидерство и да се фокусираме на европейско ниво, но и на ниво държави членки в рамките на публично-частните партньорства. Петия блок, който според нас е важен, е нещо, което и вие споменахте, а именно цифровата индустрия. Така че да се уверим, че всички държави членки имат а, инициативи, към днешна дата има инициативи в около 11 държави членки, но бихме искали тези инициативи за цифровизиране да бъдат във всички държави членки и трябва да създадем рамка за координация на тези инициативи. И така, госпожо председател, това е нашето предложение. Надявам се, че докладът на парламента ще а, обогати нашето предложение и ще ни подкрепи. Председателката, благодаря ви. Бих искала да поясня нещо. Господин Каери Рана а, беше оратора до сега, но ще помоля следващият гост наистина да бъде съвсем кратък. Господ... Госпожа Екрот Мансили от Генерална дирекция Растеж и развитие. Ще ви помоля съвсем накратко. Заповядайте. Да, благодаря, госпожо председател. Бих искала да кажа, че от гледна точка на индустрията Европа има водеща позиция в много производителни сектори, като например инженерство, здравеопазване и така нататък. Но за да запазим това лидерство, трябва да има устойчиво инвестиране. И този пакет, прият през месец април, е много важна добавка към нашата стратегия, за да помогнем на индустрията да премине през процеса на цифровизиране. Но добавената стойност стойност стои в връзката с други ключови технологии и нови бизнес модели тази връзка може да стимулира международната ни конкурентоспособност и да насърчи предприятията в Европа. Тази дигитална трансформация засяга всеки сектор транспорта, банкирането, здравеопазването и трябва да има по-добро сътрудничество между производителите и дигиталната индустрия. Ще кажа няколко думи за комуникация комюникето, съобщението за ИКТ, нещо, което вие споменахте в изказванията си. Всички сектори в економиката разлагат на тези цифрови технологии, които се променят все по-бързо. Границите между технологиите и ИКТ сектора и традиционните технологии се размиват. Това, което се опитваме да постигнем с съобщението за стандартизацията е оперативна съвместимост. Да се уверим, че дигиталните новите технологии в бъдеще ще работят без, безупречно в бъдеще. Съобщението се състои от два стълба. На първо място приоритизирането на пет технологии, които се разглеждат като най-спешните области. Това е 5G, е, интернет на нещата, работата в облак и дат, технологиите на базата на данни и киберсигурността. Там трябва да предприемем спешни действия. Смятаме, че те ще се отразят незабавно върху сектори като интелигентни транспортни системи, електронното здравеопазване, интелигентните домове и а, производството. Втората част от съобщението е процес за валидиране и мониторинг на процеса, така че да а, приспособим поставените цели. Това ще се направи, като се използват инструментите от Европейската система за стандартизиране, като се ангажират голям брой заинтересовани лица. Ще информираме парламента и съвета за напредъка, ще информираме и представители на индустрията и заинтересованите страни в Европа по развитието на процеса. Благодаря, госпожо председател. Председателката. Благодаря. Господин Бюти Кофер, имате думата. Благодаря и знам, че бързате за самолета. Благодаря на колегите за тези сбити изказвания. Очаквам с нетърпение нашето сътрудничество. Благодаря и на комисията, че повтори това, което вече знаехме. Председателката, благодаря ви. Благодаря на всички ви. И ще дам сега думата на господин Бузек. Той ще продължи да председателства заседанието. Morning, Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Добър ден, уважаеми колеги. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 5. Инициативата за иновативни лекарства съвместно начинание като пример за изпълнението на Хоризонт 2020 ще чуем презентация от изпълнителния директор на ИМИ, господин Пьер Мюлиен. Ако ми позволите да кажа няколко думи в началото. Като отговорна комисия, наше задължение е постепенно постоянно да оценяваме дали изпълнението на програмата се движи в правилната посока, дали има нови предизвикателства и дали трябва да се предвидят промени в законодателната рамка и в бюджета. В този контекст тази презентация е много важна. ИМИ е едно от многото публично-частни партньорства, които изпълняват част от програмата Хоризонт 2020 съобразно член 187. Позволете ми да отбележа, че инициативата за иновативни лекарства 2 и беше основана през средата на 2014 година, след успешни преговори на парламента в края на последната в края на последния законодателен мандат в рамките на пакета за публично-частните партньорства. Така че, господин генерален директор, ще ви помоля в няколко думи да представите инициативата. Знам, че това е едно от най-големите публично-частни партньорства в областта на науките. Така че, наистина това е доста впечатляващо. Позволете ми преди да ви дам думата, да дам някои цифрови измерения на тази съвместна инициатива. Но имате думата, заповядайте. Да, благодаря господин Бузек, уважаеми членове на Европейския парламент. Благодаря, че ми давате тази възможност, за да ви представя докъде сме стигнали с тази инициатива за иновативните лекарства. Знаете, че парламентът изигра много важна роля в създаването на тази инициатива. Ето защо съм изключително радостен да ви предоставя тази актуална информация. Съвсем накратко да ви припомня, това е една мащабна инициатива с бюджет 5 милиарда евро, партньорство между Европейската комисия и Европейската федерация на фармацевтичните сектори. Фармацевтичният сектор а, има принос в натура и не при, по, получава финансиране от Европейския съюз. Това е частната, частния а, партньор в партньорството. Защо се нуждаем от тази инициатива? Както знаете, процеса на изследователска и научна дейност е много комплексен, отнема много време, много е рискован, много скъп. Освен това има и различни биологични механизми, които стоят в основата на заболяванията, също допринасят до комплексния характер. Трябва да разберем не само естеството на заболяванията, но също така и клиничните изследвания, а също така и пътеките, по които а, а, гражданите могат да имат достъп до здравеопазване. На базата на отличните изследвания по целия свят във връзка с тези заболявания. И имаме ново, ново, много информация, но нямаме а, необходимата информация и а, лекарствени средства, например за диабет или за деменция. Ето защо инициативата подкрепя различни проекти във връзка с медицинските изследвания, развойната дейност и иновациите, а също така за идентифициране на евентуалната диагностика и лекарствени средства, тестване на безопасността и ефикасността и надявам се адаптиране на процеси за повишаване на ефективността. В нашето финансиране по тези проекти създаваме нов тип екосистема с публични и частни елементи. Над 9000 изследователи участват, 970 академични екипи, 200, над 200 е, екипа от малки и средни предприятия, пациентски организации, така че всички те създават една нова и жизнеспособна екосистема в Европа. В рамките на инициативата сме разпределили финансирането. Тук виждате диаграма на разпределението на финансовите средства за първата фаза и началото на втората фаза. Виждате, че покриваме много болести. Виждате, че има голяма част за инфекциозните заболявания. Това е на базата на една мащабна програма в областта на антимикробната резистентност, което е световна заплаха. И в последната последните една-две минути от моето изказване ще ви дам няколко примера за нашата работа. На първо място в областта на антимикробната резистентност. Тук знаете, че това е нарастваща заплаха а също така се опитваме да предприемаме действия на няколко различни нива на изследователска дейност. На първо място, как да се разработят нови лекарствени средства и да се атакуват бактериите. На второ място, да дадем възможност да се повиши ефективността за нови лекарствени средства на фазата на клиничните изпитвания, тук участват много малки и средни, средни предприятия. Знаете, че целият този клиничен процес е времеемък трябва много време да се изгради мрежата. Освен това се опитваме да изградим и нови бизнес модели, така че да стимулираме индустрията, така че тя да инвестира в онези области, които смятаме за силно предизвикателни. Втория пример е свързан с Алцхаймер и деменцията. Не е необходимо да навлизам в подробности тук, но около 50 милиона души са засегнати а, и все повече се очакват да бъдат засегнати с а, застаряване на населението в а, нашето общество. Тук разглеждаме не само основните причини за деменция, но разглеждаме и рисковите фактори за деменцията. Опитваме се да разработим а, а, възможности за ранна интервенция още преди да стане, да, да се достигне до а, някаква а, крайна фаза. Използваме, разбира се, и технологиите. На 8 ноември господин Малагал и колеги ще бъдат домакини на събитие а, в рамките на инициативата и проекта за Алцхаймер. А, освен това има един проект от генерална дирекция Connect. А, и там ще се обхванат тези хоризонтални аспекти в областта на изследователската дейност за Алцхаймер. Освен това, работим и по някои хоризонтални въпроси, като например безопасността на лекарствените средства. Това е един доста деликатен въпрос защото това може да доведе до висок брой на заболеваемостта и смъртността и трябва да разберем какъв е източника на проблема и как по-лесно можем да прогнозираме токсичността на лекарствените средства преди те да се използват за хора. И имаме един проект ETOX. В него фармацевтичните компании работят в тясно сътрудничество. Те предоставят данни в големи масиви от данни. Това е един мащабен процес и проект и без структура като нашата инициатива няма как това да сработи, защото има участници от частния и публичния сектор. На тази база различните заинтересовани страни допринасят с данни в базата данни и така се извличат критериите за токсичността на лекарствените средства. така се намалява използването на животни в тестовата фаза. И накрая, Имаме и някои много мащабни проекти, които са в началната фаза на разработването на лекарствени средства, като се използват различни вещества. Преди 10 години тези вещества бяха най- тайния актив на фармацевтичните компании. Сега седем от тези компании, заедно с представители на академичните среди, изграждат едно хранилище с тези вещества. Това е наистина голяма ценност в света, защото по този начин може да се направи оценка и анализ на тези вещества и съединения това е водеща инициатива, един голям успех по отношение на създаването на лекарствени а, препарати. Има научни разработки, а, молби за патенти и така нататък. Не само създаваме изследователски анализи, но също така и анализираме и въздействието от гледна точка на регламентирането и на предприятията. Голяма част от нашите проекти за биомаркерите, например, са в квалификационна фаза в Европейската агенция по лекарствените средства. Опитваме се да ангажираме всички тези заинтересовани страни от самото начало. Не само пациенти, но също така и специалисти от научно-изследователски центрове, които ще ни помогнат да оптимизираме процеса. Устойчивостта е водещ фактор за нас как можем да осигурим устойчивост за масивите от данни, които сме събрали, защото в някои центрове има отделни бази данни и те се финансират чрез фармацевтичния сектор и други сектори, защото се смята, че те са от голямо значение и да има достъп до тях. И накрая, в обобщение мога да кажа, че сме се фокусирали върху а, ангажираността на пациентите и пациентските организации в нашия проект. А, един асоцииран партньор е а, Асоциацията на а, борба с диабет, Алцхаймер. Има пациенти, които участват в всички наши проекти. Изтече ми времето, но можете да погледнете информацията на вебсайта. Там има подробности за всички наши проекти. Благодаря ви за вниманието. И тук оставям този слайд с някои цифри. Благодаря. Благодаря много. Господин изпълнителен директор. Давам думата на госпожа Гростет. Може би въпроси или някои забележки. Благодаря. Бих искал първо да благодаря на господин директора за, прис... за това, че сте нас и да го поздравя за отличната работа, която извършва, ръководейки ими от 2015 година насам. Макар и кратко, вашето изказване подчерта значимостта на инициативата за ин, иновативни лекарства. Аз бях докладчик за създаване на ИМИ и докладчик от името на политическата група за ИМИ 2. Знам какви критики ви се отправят. Те са абсолютно неуместни. Просто някои се боят, че публично-частните партньорства са някаква заплаха. Напротив, аз смятам, че става дума за една инициатива от огромно значение, която а, е един много силен сигнал за грижата, която Европейският съюз полага да могат пациентите да имат достъп до лекарствата. Тъй като слушам колегите, си давам сметка колко дидактични усилия трябват и колко е необходима нашата подкрепа към инициативите за разработване на лекарства и в областта на здравеопазването като цяло Европа наистина може да изпрати тук едно силно послание. Това е едно наистина положително послание за извършеното от Европейския съюз. Трябва да можем да докажем и да кажем, че можем да мобилизираме финансовите средства в името на новаторството. И ми е отличен пример за това. Вие споменахте два ваши приоритета. Първо, е изследванията в областта на болестта на Алцхаймер и деменцията като цяло и дегенеративните процеси и както и резистентността на антибиотиците и е, като цяло антимикробната резистентност. Можете ли да ни дадете малко повече е, подробности, малко повече обяснения относно постигнатите резултати? Благодаря, госпожо, господин Похор. Добър ден, господин е, председател, господин директор, скъпи колеги. Господин директор, би искал, бих искал да ви благодаря за вашето презентация. Инициативата ИМИ е от голям интерес за мен и в рамките на Комисията по бюджетен контрол съм докладчик по публично-частните партньорства. Много интересуват ме постигнатите резултати в подобни партньорства, особено в рамките на Хоризонта 2020. Също така бихме искали да имаме и малко повече фидбек относно процента грешки при управлението на този вид партньорства и така нататък. Сега, моят въпрос е следната. Какъв е според вас най-доброта, най-голямата добавена стойност в осъществяването на проекти, които не са пряко свързани с образната диагностика или клиничните, клиничните изпитания, като например обучението, образованието и така нататък. През последните години малките, малки и средни предприятия участват във вашата дейност. А знаете, че Европейският парламент е широко заинтересован от участието на малки и средни предприятия във вашите е, дейности, но през последните години не отбелязваме растеж на това участие, разширяване на това участие. Как, откъде идват проблемите? Защо няма по-широко участие? Госпожа Голд е, Муди. Аз се присъединявам към казаното относно постиженията на ИМИ и в очакване на нови резултати. Всички, разбира се, трябва да положиме усилия, за да обясниме на нашите съграждани какви резултати се постигат в областта на изследванията на Алцхаймера, диабета, деменцията и така нататък. Колкото до ПЧП в тази област, мисля, че наистина това е един отличен пример за а, успешно съчетание на усилията и нещо, нещо което а, липсва в а, други сфери на пазара. Университети от а, мой избирателен окръг р, р, участват а, в а, разработките на и, ИМИ заедно с а, други асоциации. А, така че аз бих ви, пит, ви питала от ваша гледна точка с какво допринася Обединеното кралство от гледна точка на нужната развойна дейност на ИМИ? Благодаря. Господин. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer e felicitar ao Sr. Pierre. Председател. Благодаря ви за тази презентация. Благодаря за работата, която извършвате в областта на научните изследвания. Разбира се, решения се намират по-лесно в партньорство. частното публично партньорство в рамките на хоризонта 2020 спомагат хората, гражданите да виждат положителните резултати от разходването на средства. Но това, което интересува гражданите също така е какви са, е, какво е финансовото отражение, т.е. До, до каква степен вашият труд може да се отрази и се отразява върху цените на лекарствата. Дали е, тези изследвания всъщност е, спомагат е, за появяване на един вид лекарства, а може би по този начин се е, препятства появяването на пазара на друг вид лекарства. Така че мен ме интересува е, проблема свързан с ценообразуването и ценовото отражение на вашата работа. Вие споменахте успехи Така че, моят въпрос е следния. Освен в областта на Алцхаймера, болестта на Алцхаймера, където наистина изследванията са много сложни и аз знам за какво става дума. Вие работите и по антимикробната резистентност. Това също е много сложен проблем, но ще навлезете ли, ще работите ли в областта на роботиката? Знаете, че това доведе до много до загуба на много работни места. Ще работите ли също така по а, лечението на рака. Знаете, че много е направено за рака, и, но все още е, голяма част е, има много е, полета, които изискват допълнително. Мисля, че този пункт почва да не работи. Така, ще отговоря на въпросите един по един. Госпожо Гръстет, благодаря ви за вашите въпроси. Това, което правиме е да включваме малки предприятия, които да от участват в нашата работа и да се възползват от експертизата на а, висококвалифицирани експерти за по-нататъчната им работа с отделните а, молекули. Второ, необходимо е да се съда има не само европейски мрежи, но и международни мрежи Тоест, трябва да има глобализиране на научните изследвания, за да се знае не само какво се е, постига в Европа, но и в Съединените щати, защото проблемите са не само европейски, те са глобални по Алцхаймера. Ще спомена следното. Опитваме се да идентифицираме различните а, проявления на Алцхаймера, тъй като не става дума за една а, единствена и еднотипна болест и да видим какви а, отделни методологии са необходими. за да могат и да бъдат открити първоначалните симптоми и да се проведе е, лечение на пациентите преди е, сериозното настъпване на заболяването, колкото до е, обучението и образованието. Да. В тази област особено иновацията в медицината. Обучението от огромно значение. Необходимо е, разбира се, от една страна експертите, професионалистите да бъдат обучени, за да разбират самата среда и нейните специфични аспекти, но също така е необходимо да обучаваме и пациентите и затова бяха създадени и някои модули за обучение, тъй като взаимоотношението с тях е огромно значение за по-нататъчната ни работа. Участието на малки и средни предприятия и малкият процент. Да, проучваме проблема, правиме всичко възможно за създаване на условия, в крайна сметка да могат повече малки и средни предприятия да участват по-активно. Ние ги разясняваме нали, какви са, какви са условията, какви са спецификите на интелектуалната собственост. Някои от тях имат така понякога а, липса на готовност да участват, колкото до Обединеното кралство. Ние високо цениме приноса на а, а, е, университетите, асоциациите, е, включително и на асоциациите на пациенти. Обединеното кралство е огромно значение за нас и се, и, и се надяваме, че ще продължиме сътрудничеството си е, по същия ползотворен начин, но за, за сега нещата не се променят и няма да се променят. Бизнеса с южо. Господин Зориньо зададе въпрос, свързан с ценообразуването и отражението върху цените. Да, това е един, знаете, сложен, спорен въпрос. Тук не става дума с за общо европейски подход. Ценообразуването е субсидиарен, е в областта на субсидиарността. Ние, нашата цел е да превърнем е, процеса на научна и развойна дейност в ефективен процес, като по този начин спомогнеме за а, последиците за а, образуването. Колкото по-ефективен е процеса, толкова по-бързо ще можем да разработваме целеви лекарства, които да бъдат конкретно насочени. Но това И също така работиме от години по а, различните ракови заболявания. Нашето внимание ще бъде все повече и повече насочено към а, търсенето на решения за тази болест, тъй като има все по-голям по интерес от различни партньори. Колкото до въпроса, свързан с роботиката. В Нидерландия се е разработен един модел в Северен Брабант. В момента този, то, този модел е по-скоро насочен към създаване на протези, ортопедични протези, но в, в бъдеще ще ще бъде насочено към разработването на решения за най-различни заболявания. Uh, Сигурен съм, че най-важният въпрос е какво ще е реакцията на общественото мнение. И, е, защото хората искат да знаят защо ими и други такива съвместни предприятия са толкова важни, за да е, наливаме в тях средства от е, Хоризонт 2020. Е, сега да припомня понятието допълняемост, е, защото е, да помислим какво от проектите на ИМИ не би се случило без самото ИМИ, участието на ИМИ. Бихме да знаем точно как да обясним на гражданите колко важна е тази инициатива. Ние сме убедени в това, според мен, но то не е достатъчно. Да, три неща бих казал на хората. Първо, това е инициатива, където за пръв път е, е, индустриалните, е, производството, фармацевтичните партньори, която е на много конкурентна индустрия, работят съвместно с нас и сега 7-8-9 е, фирми се обединяват, решават да се обединят. Те формулират е, проблемите и те трябва да се решават, но сами не могат да го направят. Има, те имат нужда от е, техните академични партньори и малките фирми, за да решават тези проблеми. И третото нещо. Третия въпрос е, че можем да действаме е, по принципа е, економия от мащаба можем да действаме е, с мащаби, които, за които някои колеги в САЩ и, а, и Азия могат да ни завиждат. Благодаря. Смятам, че сега сме удовлетворени и можем да се изправим с лице е, пред, е, към гражданите и да им обясним за какъв, е, какво състои този проект, пък и други, понеже принципът е сходен. Благодаря ви много, каза председателя, скъпи приятели. Сега да отидем на последната точка от дневния ни ред, за тази сутрин, разбира се, само. Точка 6. Информация относно текущите тристранни срещи Имаме един, една важна на среща, етикетирането за енергийна ефективност. Много важен въпрос. И в крайна сметка не е толкова лесен, колкото очакваме. Така че много важно е да изслушаме докладчика, господин Дарио Тамбурано. Имате думата. Да, съвсем накратко. Има предложение за регламент за трансформиране и обновяване на е, критериите за етикетиране за енергийна ефективност, което да хваща огромен е, набор от е, продукти, е, съдомялни машини, е, и всякакви други кухненски, е, други, е, друга бяла техника. Ние постигнахме позиция в е, НП с доста добро мнозинство. Разговори тристранни продължават, те са в ход и се надяваме да можем след три заседания да приключим. Надявахме се, но не се случи. Е, Възникаха проблеми с самите членове, институционални, институционални проблеми, които са отвъд е, самото досие, е, проблем с делегираните, актовете по делегация и изпълнение. Декември миналата година съветът е, възприе позиция, взе отношение по, по досието и актове за изпълнение, но Европейския парламент иска актове по делегация. Е, миналата зима постигнахме междуинституционално съгласие, но то е, бе изтълкувано различно от трите институции Техните е, тълкуване за това каква процедура да се следва за по-добра законотворчество бе различно. Е, е, съвета настояваше за актове за изпълнение, ние пък се е, вкопчихме в делегираните актове и макар да се реши в полза на изпълнение, мисля, че в крайна сметка топката е в полето на председателство на съвета на председателите. Тук не става дума за самото съдържание на, на, на досието. А това е, може да е съдба, която да последва всякакъв правен акт. Е, тук нещата е, са технически. Сега няма да навлизам в е, детайли по всеки член, но има, може да стигне съгласие. Въпросът е да се промени мащаба на, на новите етикети. Е, сега разглеждаме и е, концепцията, и самия график на това как ще се въведе. Е, вече пазара, защита на потребителя, ако възникне проблем с продукт, връщането на, на парите и други въпроси ще възникнат. Това е първото ключово досие след скандала с Volkswagen, така че трябва да огледаме, е, се огледаме внимателно какви са съществуващите норми. Аз благодаря на председателя, е, защото той ръководи много добре е, нашата работа и така беше на наша страна и ни подкрепеше от самото начало до края. Благодаря ви много, господин докладчик, казва председателя. Благодаря, господин Тамбурано. Не е лесно. Не са лесни е, такива преговори. Предстои ни следващия кръг. Не, няма, оказа се, че не можахме да свършим в три, е, на три кръга, както каза господин Тамуран. Та, имате ли някакви въпроси, бележки, главно към докладчика? От, според мен, ако позволите да дам лично мнение. Много важно е да постигнем обща позиция в парламента, Европейския парламент. Защо? Защото мандатът, е, който приехме, за който гласувахме в пленарна зала, може да претърпи леки промени. Защото, както знаете, в преговорите не можахме да постигнем това, което предложихме в пленарна зала или в комисията и това е разбираемо. Така че би било чудесно, дори преди е, техническите заседания на техническо равнище на експерти в петък, преди това нашите докладчици в Сянка и докладчика да се е, срещнат и да решат какво, какво е възможно и какво не от наша гледна точка, защото е, съвета предлага решения и трябва да сме наясно докъде сме съгласни, докъде е, сме готови да се съгласим. Разбира се, ще отстояваме позицията си и нашите, нашия докладчик и докладчите в сянка се опитват да го правят. Тук е, съмнение няма. Но трябва да имаме силна обща позиция по въпроса. Съвсем друга тема е, обаче, и ние е, отстояваме това е, заедно, аз също съм е, привърженик на тази позиция, че делегираните, че, се, че е необходим делегиран акт в този случай, а не акт по изпълнение. Защото така беше и с предишния регламент и се очакваше и след последното ни съгласие с е, е съвета и комисията за по-добро зръкотворчество. Така че да следваме тази посока. Делегиран акт, а не изпъл... акт по изпълнение, както е, иска съвета. If there's no other questions and everything is more or less uh, така, мисля, че е, ако няма други въпроси, предполагам, че нещата ви са ясни до голяма степен. Ще приключа нашето заседание вече не точно сутринта, а след 12, в началото на следобеда. Благодаря ви за сега. Ще се срещнем отново в 3. Най-важната информация за вас е утре в 9 точно гласуване. Три часа ще гласуваме. Така е предвидал секретарята. Значи заедно с паузата в която ще се наложи, хайде да кажем два часа и половина. Ние в Итре толкова работим, така упорито работим, че имаме толкова много гласуване. Страхотна комисия сме наистина. Три е, след обед, 9 сутринта, а утре след обед съвместно заседание с кул... Комисията по култура. Много важно заседание. Творческата индустрия. Ново понятие. Разработено в нашата комисия. И аз ви приканвам да присъствате. Утре ще приключим в 18.30 утре. Разбирам, че всички ще присъстват. Аз собствено да. Благодаря до три. What